Е, подписване на съответния е, правен акт. Това също ще влезе в протоколите. Сега е, по дневния ред, по има думата господин Штуга. Благодаря, господин председател. Във вашата реч вие говорихте за демокрация. Демокрацията беше централна тема в речта ви. И ето защо за мен е непонятно как така председателския съвет реши да не се обсъжда референдума в Холандия, който се проведе на 6 април. Резултат от този референдум е кръсноречив, само че вашия отказ представляваше мар в лицето на холандския народ пропускате една ценна възможност, демонстрирате неуважение към холандския народ. Мисля, че в бъдеще ще има много повече референдуми, ще има и референдум за ТПТИ. Господин Штуга, демокрацията означава, че се гласува обикновено с мнозинство и на е, е конференцията на председателите. Това е решено с мнозинство и мисля, че е, председателите на демократично избрани председатели на съответните политически групи са е, го се, се, се, се съгласували. И аз мисля, че като демократи трябва да приемем е, този факт и тяхното решение. Вие се опитахте да е, качите на дневния ред отново този въпрос днес, но за съжаление е, е, срока изтече 16 е, в 16.30 и е, съответно не е спазен срока за внасене на това изменение. Сега Господин председател, вчера беше денят на отворените врати и нещата протекоха добре. Имахме истински дебат и за мен беше голяма чест, че бях поканен. Имаше представители на гражданското общество, които дойдоха тук, за да изпълняват акции, нещо, което ме шокира. И а, днес, когато се изказвате за бъдещето, а, мисля, че добре да се забрани влизането на забрадени жени в парламента. Защото е много важно да настоим на ценностите на светската държава и на свободата на жените. Благодаря, господин председател. И сега по работната програма на съвещанието на председателите, според член 49, е, всъщност е, разпраден ви е приятия от тях дневен ред в окончателния му вариант. Има е, съответните промени в дневния ред за вторник. Господин Сасоли, благодаря, господин председател. Много новини е, се появяват днес, на 9 май. Става дума за области в Европа, където семейства, е, мъже, жени, деца е, са затворени в лагери. Лагери като и домени. Точно от такива места идват тревожни новини. Там хората не са във вакансия. Има проблем с раздаването на храни, има проблем с хигиената, с здравеопазването и мисля, че тъй като вие говорихте за нашите ценности в началото на днешното заседание, е изключително важно да има официална визита от страна на Европейския парламент в беженските лагери на гръцка територия. Благодаря. Herr Kollege, Господин колега, сега нека да се придържаме към дневния е, ред. Тази тема е, ще се е, разглежда във вторник. И аз наистина не зная, не виждам какво общо има вашето изказване с днешния дневен ред. Така че мисля, че в следващия път ви, трябва, следващия път ви трябва да постави този въпрос, когато му е времето. Междувременно от ГУЕ е, получих е, е, предложение за е, разглеждане въпросът за либерализиране на визовия режим с Турция. Това е третата точка от утре, е, следобедното заседание утре. И въпроса с е, функциониращата шенгенска система. Господин Спинели е помолил, поискал думата в тази връзка. Госпожа Спинели, извинете. От името на моята група, господин председател, бих искала да призова за дебат относно напредъка на Турция, що се отнася до изпълнението на изискванията за освобождаване от визи. Смятам, че това трябва да бъде в сряда Дебата трябва да приключи на 24-ти. Е, комисията предлага либерализация без да гарантира, че някои ключови параметри ще бъдат изпълнени от турската страна. Мисля, че нашия приоритет трябва да бъде да разгледаме турския закон за борбата с тероризма и отношението на Турция към Кипър и признаването на Кипър. Дебата става още по-необходим след изявленията на президента Ердоган в петък. Той каза, че Турция няма да промени своя закон за борбата с тероризма и съответно в замяна да получи безвизова, без, възможност за безвизови пътувания в Европа. Не забравяйте, че Турция затваря журналисти, учени, опоненти на режима. Турция не предприема необходимите стъпки и ако ние либерализираме визовия режим едностранно, просто ще се подадем на извиването на ръцете от страна на Ердоган. А той заплашва да премахне споразумението за бежанците, ако не бъде дадена възможност за безвизово пътуване в Европа на турски граждани. Für den Antrag hat Frau Kollegin das Wort Има и други изисквания за желание за думата в тази връзка. Ние от ГОЕ смятаме, че след последните събития и оставката на премиера Давид Оглу, нещата се променят. Е, сега присъдата на Чандунда като един вид терорист Смятаме, че е абс... би трябвало да обсъдим ситуацията. Абсолютно е, задължително е това, защото нито в Турция, нито в Европейския съюз е, ние е, би трябвало да се оставаме, да бъдем е, притискани и да е, ни се поставят е, каквито и да било условия. Госпожа Мецола искала думата, поискала думата по същия въпрос. Благодаря, господин председател. Групата на НП разбира колко е важен въпросът. Той е важен за всички наши групи, за всички наши граждани. Този дебат трябва да бъде проведен, но дебата трябва да се проведе с демонстриране на необходимата отговорност и трябва да му се е, отдели достатъчно време. Предложението на комисията от миналата седмица не може да се разглежда отделно. То трябва да се разглежда в е, е, цялостен контекст, трябва да се вземе предвид и Грузия, премахването на визите, същото въжи и за Косово. Това са все въпроси, които са е, деликатни, противоречиви. Мисля, че ние трябва да се подготвим и да спазим необходимите процедури. За това, в обобщение, мисля, че ние трябва да позволим на съответните комисии първо да разгледат въпроса и да гарантират, че ще има дебат с активно участие. Трябва да си дадем достатъчно време. Например, комисията Либе тази вечер ще говори по този въпрос. Ето защо ние в НП сме против добавянето на тази точка в дневния ред. Всъщност е, да гласуваме по предложението на е, групата ГОЕ. За, кой е против, кой се е въздържал се. Трябва да проверим е, с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. са за, срещу 92 против, значи се приема. По този начин заседанието в сряда от на заседанието в сряда е, ще бъде разгледан този въпрос. За да не объркваме темите, е, сега става дума и за дискусията с господин Тимерманс и темата за Шенген. Днес е, чухме новини за престрелка на словашко-унгарската граница, ранен бежанка и бих искала да предложа вие, пък и съответно в комисията, от комисията да дадем да, да се разбере на господин Тимерманс, че за нас е много важно да се разгледа и този въпрос, защото наистина това е една крити, критичен момент във връзка с Шенген, това, което се случи днес на словашко-унгарската граница. Нямам други заявявки за изказвания по дневния ред. И сега стигаме до общите е, теми, е, кохезията, е, сближаването. Доклад от госпожа Йотова. Госпожа Йотова, докладчицата, имате думата.